Мартин в връзка с разисквания по случай в връзка с временното споразумение за економическо партньорство между Европейския е, съюз и Централна Африка, първо давам думата на господин Мартин Докладчик. Е, е, да, действително това е едно препятствие, което ние не можахме да преодолеем и заедно с комисията ние изготвихме три критерия и, с, и очакваме те да бъдат да се спазват, да бъдат съвпадими с критериите на Световната търговска организация да спазват околната среда и да се спазва регионалната интеграция. Искам да ви кажа, че е, искам да кажа по къде сме постигнали успех по една от тези три цели. Е, първо, доколко са е, съвместими с е, СТО, е, това е от жизненно важно значение, за да има постоянен достъп до пазара, е, защото ще има е, край на преференциите до 2014 е, година, ако не се предприема никаква дейност дейност. Сега, е, специално по първата цел, е, ние е, искаме това споразумение да бъде съвместимо с изискванията на СТО. По втората точка, Камерун не е в ОСДО, обаче голяма част от населението е под бедността, прага на бедността и населението живее в несигурност. Аз съм убеден, че чрез споразумението от Котано има опит за подобряване на управлението управлението в страната, е, приложението на закона и изобщо да се насърчи развитието. И специално по развитието аз давам половин процент, половината от бележката. Е, сега, е, ние говорим сега за регионално развитие. Парламента иска да насърчава това и чрез това споразумение да се насърчава това. Но всъщност това не се постига, защото Камерун е единствената страна в региона, която, се, която приема това изискване, докато седем страни остават извън. Ние не твърдим, че това е грешка на Камерун, защото останалите страни от Централна Африка е, обикновено не са достатъчно стимулирани е, за е, изграждане на това споразумение. И е, сега е, свободният достъп до пазарите на Европейския съюз едва ли ще е, им помогне в значителна степен чрез това споразумение. Аз мисля, че има неправилна преценка и тя е от две страни. Ние в Европейския съюз видяхме потенциалната печалба от това това споразумение. Е, ние, например, не сме обяснили какви са предимствата от общите правила за происход и как това би допринесло за регионалното интегриране. Сега, е, като изключим е, тези взаимна изгода, по за глобализацията ние не ги насърчихме, за да се включат в този дневен ред и не им обяснихме доколко това временно споразумение ще им допринесе да участват в съвместната политика по Котану. Е, сега е, това не е проблем само на Камерун е, и аз искам да повдигна един допълнителен въпрос. Така, това не е въпрос само на временното споразумение, а въпрос на споразумението от Котану. И аз мисля, че не може да се пренебрегва това. Например, хората, хомосексуалистите в Камерун, аз се безпокоя и че там беше гласувано съгласувано законодателство, особено е, член 347 от е, наказателния кодекс, където се наказват е, хора с 5 години затвор. Това е един от най-строгите режими в Африка във връзка с преследването на хомосексуалисти от двата пола. И много непритъствени организации повдигнаха този въпрос и аз искам да кажа, че това не е причина за да се отхвърли временното споразумение, а по-скоро трябва да разгледаме отношенията ни с с Камерун от гледна точка на споразумението от Котону във връзка с гарантиране на човешките права и трябва винаги да се спираме на тези отношения в отношенията ни с Камерун и е, мисля, че можем да препоръчаме на Европейския парламент да гласува споразумението. Благодаря на господин Мартин. Сега господин Пибос, от името на Европейската комисия. Президента. Госпожо председател, дами и господа, бих искал да благодаря на докладчика господин Мартин за конструктивната работа по напредването на СИП с Камерун. Поразумението, подписано между Европейския съюз и Камерун, е първото, което установява, економическо регионално сътрудничество между Европейския съюз и страна от Централна Африка. Камерън ще продължи да, да, продъл... да има свободен достъп на европейския пазар, както това става от 2008 година. Временно, временния си по 2007 година беше ключов документ за Камерун, тъй като Европейският съюз е негов основен търговски партньор. В него не, не се включват някои от продуктите, които са в списъка на преференциалните е, тарифи, като например е, търговията на банани и така нататък. Целта обаче е да имаме един по-широк, е, по-широко споразумение в региона регионалното споразумение в момента, в който бъде е, ратифицирано, ще е, замести е, временното споразумение, което в момента е само една кратка крачка напред. Европейската комисия ще продължава да докладва на Европейския доклад за напредването на преговорите. Но в в, в рамките на временния СИП има клози, които предвиждат увеличаване двойно на помощта за развитие на а, страните от а, региона. Тези, тези, тези страни обаче са много свързани и зависят от външните пазари, не толкова дори от африканските пазари. Така че е необходимо колкото се може по-бързо да постигнем споразумение, за да влезат в сила съответните механизми, които ще спомогнат за е, регионалното развитие. Що се отнася до човешките права и, демокра... и демокрацията в страната, докладчика е, много правилно посочи специалната клауза. Знаете, че ние продължаваме да водиме политически диалог с е, страната. Що се от демокрацията, човешките права, борбата срещу корупцията, правата на жените, правата на ЛГБТ са в центъра на нашето внимание. Също така съществуват и проблеми свързани с трафика на човешки същества и Е, ние ще, ще продължаваме да настояваме на отстояването на тези права с е, развитието на нашите отношения с към е, Камрун. Това е един процес, който ще продължи да съпътства хода на преговорите, но мисля мисля, че би трябвало да, да подкрепиме продължаването на СИП, защото по този начин насърчаваме демокрацията и спазването на човешките страна, права в страната. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Аз предлагам на Комисията по развитие и от името на тази комисия да не се одобри това споразумение, но самата комисия по развитие предлага одобряването на споразумението. Аз слушах Дейвид Мартен. Той каза, че споразумението не е перфектно. Е, комисарят също каза, че това споразумение не поощрява непременно регионалното развитие. Виждаме, че това споразумение не е добре, добро за Камерон, но тъй като нямаме нищо по-добро, би трябвало да го приемем. Просто защото искаме и по-нататък Камерон иска да, е, да, да да продължава да внася нашите продукти без мита. За това искаме този текст да бъде одобрен. Но нещата, ситуацията за развиващите се страни по този начин се осложнява. Ние търгуваме с развиващите се страни по различен начин. Ние до известна степен ги караме да подписват споразумения за, тър... за свободна търговия. Е, това е в интерес главно на нашите продукти. Това не е достатъчно да, за подкрепата на една страна в Африка или в Карибите. Благодаря. А сега е, говорителите от политическите групи. Е, господин Дашни не е тук. Той трябваше да говори от името на НП. Кортес Ластър също не, не го виждам. Е, давам думата на господин Риналди от Алде. Я ви лепта. Grazie Presidente, signor Commissario, cari colleghi. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Този доклад е малка, но важна крачка е, спрямо търговската политика към страните от Централна Африка. Нека е, да се опитаме да преценим докъде сме стигнали и какво се опитваме да постигнем. Е, ние променихме временното споразумение за економическо партньорство, за да подкрепим най-бедните страни и като парламент променихме крайния срок, е, за да дадем повече време на страните бенефициенти. Е, е, имахме няколко междинни споразумения. Сега е, сключваме споразумение с Камерун. Преговорите започнаха още през 2002 година и винаги споразуменията са били само времени. Господин комисар, бихте ли ни казали кога Камерун ще ратифицира споразумението? Така или иначе, нещата вървят напред. Междувременно смятам, че ние трябва да инвестираме е, в е, опит за убеждение както на Европейския съюз, така и на страните от Централна Африка. Ние трябва да се опитаме да убедим всички, че трябва да тръгнат по този път. Е, макар и бавно, все пак те са тръгнали по този път. И мисля, че това е от ключово значение през 21 век за нашите търговски взаимоотношения с тези страни. Чета печата от Камерун, виждам, че има прояви на скептицизъм, както от страна на неправителствените организации, така и местни съвместните партньори. Едни са за, други са против, зависи с кого разговаряте, докато националните парламенти са изолирани от процеса на взимане на решения и всичко това далеч не ни помага. Така че са необходими инициативи във връзка с връзките с обществеността, да организираме семинари с представители на медиите, на неправителствени организации – и изобщо срещи с различни категории бенефициенти, за да се разбере кои всъщност ще се възползват в най-голяма степен от тези споразумения. Сега от нашите партньори в международните организации аз поисках нашата комисия да организира среща с специализирания печат за Африка, за да се види какви са възможностите, които проистичат от тези временни споразумения. Сега, е, специално спрямо бенефициентите, ние трябва да настояваме на това какви мерки трябва да вземат вътрешно, т.е. да се отиде отвъд е, самата същност на тези споразумения и трябва да направим всичко необходимо, за да могат всички да се възползват тези споразумения, да се борим срещу корупцията, но и да се опитаме да изградим данъчна система за преразпределение на печалбите. А сега е, искам да дам думата на господин Кортес Ластра от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Споразумението за, споразуменията за економическо партньорство с, с страните от е, Централна Африка не следват правилната посока, може би защото комисията продължава да следва своята линия и по този начин маргинализира известни важни е, оператори на економическата тена, включително е, няма и участие на националните парламенти в процеса на, про, на преговори. Е, не, този, този вид договори на, на, на практика са договори за свободен обмен, но не и договори за развитие. Така че сега давам думата на господин Келер от името на Зелените. Ако не работи микрофона ви, можете да вземете друг микрофон. Благодаря. can take another micro in the next seat. That would be fine. Ползвайте, моля, друг микрофон. Okay. Eh. Thank you. Благодаря. С това временно споразумение целият регион бива отслабен. Е, съседните страни биват разделени, разцепени. Европейския съюз е най-големият донор за помощ за развитие, но една успешна помощ би трябвало да дава повече не само пари. Трябва да се съсредоточим върху интересите на страните на региона, а също и въпросът за, за регионалното сътрудничество е много важен. Но това споразумение няма да поощри регионалното сътрудничество. Тук се е, нарушават някои основни принципи на е, сътрудничеството. Когато погледнем и институт, е, инвестициите от Европейския съюз, те трябва да бъдат открепени. Едно обвързващо споразумение, в, в него то трябва да предпоставя и социалната отговорност на предприятията. Тук не става дума за е, търговските интереси на Европейския съюз, става дума за борбата срещу бедността. Те трябва да бъдат изтъкнати на преден план. Ние, зелените, е, гласувахме против това споразумение в Комисията по търговия, в Комисията по развитие ще гласуваме против това споразумение и в пленарна зала. Моля колегите да преценят правилно аргументите за и против. Това споразумение според мен не е продуктивно за региона. Благодаря. А сега господин Шолц. Госпожо председател, господин комисар, знаете позицията на моята политическа група, когато става дума за споразумение в региона на АКТП. Ние сме критично настроени. Тези страни не ратифицират споразуменията. Вие казвате, че това е споразумение с Централна Африка, но всъщност само Камерун е подписал споразумението. Всички останали страни са решили, че тези споразумения ще са против техните интереси. Е, идеята е тези страни да се отворят напълно за европейските предприятия, но всъщност това, пред, това споразумение не поощрява конкурентоспособността. А ние застрашаваме регионалното сътрудничество. Много абсурдно е, че ние би трябвало да одобрим това споразумение, но Камерон всъщност ще загуби достъпа до европейските пазари след 2014 година вследствие на решение на съвета и комисията. Би трябвало да гласуваме против това споразумение. Това ще направи моята политическа група. Това споразумение е лошо за нас, за Камерон, за региона за всички АКТП държави. Благодаря. Е- господин Качмарек, ако обичате. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа. В миналото преференциалният достъп до европейските пазари не доведе до достатъчна интеграция и развитие на страните от Централна Африка. Защо, защото продължиха да се, при, да се прилагат някои принципи, дискриминационни принципи по силата на СТО. Дух През 2007 година изтече срока на договор от Котону. Не беше намерен начин за неговото продължаване и за това влезе в сила един временен СИП. Но продължава да се, да се работи по един глобален СИП с Камерун. Но споразумението, подписано в 2007 година, може да стане обвързващо само когато бъде ратифицирано от е, парламента, което не е станало до сега. Е, останалите страни Габон, е, Екваториална Гвинея се радват само на преференциален достъп. Необходимо обаче да има един, едно регионално споразумение, а не отделно споразумение с отделните е, страни, е, като, като се вземат е, предвид разли, разликите и спецификите на региона. Благодаря ви. Благодаря, господин Кешман. Кашман. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на господин Мартин за работа на този въпрос и съм съгласна с тези, които споразумяват, е, които критикуват това споразумение, защото това подронва регионално сътрудничество. Е, включено е само една страна от Централна Африка, е, а всъщност целта е да се благоприятства регионалното сътрудничество и двустранно би могло да се насърчава такава интеграция, но всъщност има липса на спазване на човешките права, въпреки че парламента иска да включи такива клаузи във всички международни споразумения. Камерун е, остава единствената страна, където се преследват е, е, както хомосексуалисти, така лесбийки, така и хора от променен пол по наказателния закон. Въпреки, че силните ми резерви, аз ще подкрепя причините на докладчика да се подкрепи това споразумение, защото то е само временно и трябва да продължат устойчиви преговори. Обаче аз настоявам, че подобно временно споразумение трябва да бъде само крачка към засилване на ангажиментите защото всички страни от Централна Африка да покрият и важни въпроси, като човешки права и развитие, а не само търговия. Благодаря ви. Е, председателката, благодаря господин Кашман. Е, сега за една минута давам думата на господин Тиролейн. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Е, споразумението с Централна Африка по принцип пречи на процеса, който искаме да е, организираме в тази част на света, т.е. включване на само една държава вместо седемте държави от региона. Е, екваториална е, Гвинея на практика се е отказала от преговорите и други, най-вероятно и другите страни ще отхвърлят споразумение, което е само в интерес на Камерун в дадения случай. Същевременно няма а, на ратифициране на, на, на а, регионално споразумение. Както Е, перспективата за е, подписване на регионални споразумения до февруари 2014 изглежда е, не необозрима за сега и непостижима. Сега давам думата на господин Кутас. Благодаря, госпожо председател. Камерун е единствената страна в Централна Африка, която е подписала временното споразумение. Когато бе дадена дерогацията от Световната търговска организация за двустранно търговско споразумение, Камерон подписа споразумението. Камерон се ползва от системата за преференции на Европейския съюз. И смятам, че трябва да дадем зелена светлина на това споразумение, защото това би било модел за другите страни от Централна Африка, които не са още в състояние да подпишат а, споразумение с Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Милтър. Благодаря. От десетина от години е, траят преговорите, траят процесите на реформи в региона. Има проблеми с продоволственото, с продоволствените доставки в региона. Е, много хора не могат да обработват своите селски стопанства. В е, кратко време се очаква недостиг от храна в е, Централна Африка. Би трябвало тези страни да укрепят търговията между съседните държави. Би трябвало да дадат възможност за развитие на селското стопанство. Би трябвало да изчакаме какво, какъв може да е най-добрият принос на Европейския съюз за развитието на Централна Африка. Уважаеми колеги, ясно е, че този въпрос разделя парламента. Аз искам да се опитам да балансирам ситуацията. Е, има търговски правила, които са решени от Световната търговска организация. Ние се опитваме да ги прилагаме с нашите партньори. Най-доброто за развитието на региона би било едно всеобхватно споразумение. За съжаление обаче преговорите спряха. Имаме една ситуация, в която споразумение, е, споразумението с нашите партньори не могат да бъдат приети, тъй като не са в съответствие с изискванията на Световната търговска организация. Ние искаме да стъпим на здрава правна основа. Освен това, когато погледнем инвестициите, инвестициите също могат да се направят само ако има ясна правна основа, но инвестициите също са свързани с търговията. Естествено, би било най-добре да имаме едно всеобхватно регионално споразумение. Няма съмнение за това. В такъв случай партньорите биха били въвлечени по-ясно, по, е, по-активно в сътрудничеството. Но нищо не спира, света се движи, търговията с, света, с е, Китай, например, се развива, търговията между Китай и Африка. Така че важно е да видим е, как виждат нашите партньори тези споразумения. Ако кажем обаче, че всичко е негативно, това не е съвсем така. Когато е, се говори на двустранни начала, се вижда, че има някои положителни аспекти. Не всички нагласи са негативни. Но Естествено, за постигане на едно всеобхватно споразумение е необходимо повече време. Това е обаче системата, с която разполагаме в момента. Трябва да се предвижим напред. Аз очаквам, че бихме сключили в известно време едно всеобхватно споразумение с Централна Африка. Има нов комисар на Африканския съюз, който отговаря по, за търговията. Той за първи път каза къде има проблеми в разговори до сега, аз винаги съм казвал, добре, кажете какви са проблемите, кажете нещата, които не ви харесват. Но аз искрено смятам, че това споразумение не пречи на развитието на Камерун. Напротив, то го поощрява. Е хората, когато чуят споразумение, временно споразумение за економическо партньорство, смятат, че ние се опитваме да наложим нашите стандарти. Това не е така. Ние се опитваме да сме, да действаме в унисон с международните правила. Благодаря. Преди да дам думата на нашия докладчик, искам да поканя господин Стасни от ЕКАРЕ за две минути да направи своето изказване. Това не е нормалната процедура. Докладчикът няма нищо против. Благодаря, господин Стасне. Благодаря. Е, високо оцелявам текста. Аз е, дойдох много рано, обаче просто си пропуснах реда, защото бях в кабинета си. Е, временното споразумение е временна стъпка по път към по-дълбоко регионално сътрудничество и за подписването на регионално сътрудничество за цялия регион на Централна Африка. Аз одобрявам това междинно споразумение, защото подчертаваме значението на търговските връзки с Централна Африка. Е, то, споразумение има потенциал да стане катализатор за по-дълбока интеграция с Централна Африка, е, с по-дългосрочни ползи за страните, които са го подписали. Въпреки това, е, обаче, трябва да видим дали свободната търговия ще донесе плодове, ако има по-задълбочена интеграция с региона. Така че настоящите усилия са недостатъчни и трябва да бъдат интенсифицирани. Е, страните от Централна Африка е, са поели политически ангажимент е, за приключване на преговорите, защото липсата на регионална интеграция остава основно препятствие за развитието на региона и на развитието на търговията, защото обема на търговията в самия регион е малък и всъщност основният приоритет е да насърчим търговията вътре в региона региона. Моята група приветства Камерун като една страна, която е новопоявяваща се на пазара и това е потенциален партньор за нас в Централна Африка. Камерун, Габон и Екваториална Гвинея носят отговорността да станат мотор за по-добра интеграция с цел да се създаде същински митнически съюз. Благодаря ви, госпожо председател. А сега давам думата на нашия докладчик Дайвинт Мартин. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да кажа на колегите, които а, изразиха известни резерви срещу този СИП. Аз също имам а, известни резерви, но в крайна сметка целта е да направиме крачка към един глобален а, СИП. Разговаряхме с камерунския посланник в комисията ИТРЕД, който под подчерта необходимостта и важността на, то, на това споразумение за Камерун. Това беше подчертано и в разговори с външния министр. В крайна сметка ние не можем да наказваме Камерун заради други две страни. Разбира се, че има проблеми свързани с регионалната интеграция е, че трябва да се дадат повече средства за регионална интеграция и е, Разбира се, някои от тези страни имат повече е, обмен и търговия с Европейския съюз, отколкото помежду си, защото това е наследство от колониалното минало и ние носиме една отговорност в, тази, в този смисъл. Но искам да кажа на комисара, аз наистина въпреки, че смя... че поддържаме регионалната интеграция, смятам, че това, което предлагаме на тези страни е не, е недостатъчно. Трябва да, да има едни много по-значителни суми в рамките на СТО. Но като че ли ние е, като че ли се фиксираме върху тези 80%, които трябва да залегнат в е, СИП, трябва също да се, да се надлегне на е, съпътстващите мерки, не само е, е, тези, които са е, в е, смисъл на глобализация. Благодаря. Е, с това, колеги, приключваме дебата по доклада Мартин и доклада ще бъде гласуван днес в 12 часа. Следващата е, точка от дневния ред, доклада на, на господин Ивайло Калфин за повторната употреба на информация от обществения сектор.